annoyed. Should I get on? Yep. Uh, Госпожи и господа, моля заемете местата си. Искам да ви напомня, че ще гласуваме след съвсем малко и ще го направим с гласуване, с картата. Аз съм на председателския пост на, на председателската маса, защото господин Мораз има проблем с кръка си. Надяваме се, че той ще е добре. Госпожа Гал каза, че тя няма нищо против да председателствам заседанието, защото тя няма да може да бъде през цялото заседание. И така, първо, благодаря, госпожа Хилмайер. Ако нямате възражение по дневния ред, има ли? Да, госпожа, извинявайте не можем да се съгласим Турция да бъде в а, а, дневния ред. Ние бяхме на председателския съвет без съответна дискусия. Това бе много сериозен въпрос. Ние възразяваме това да влезе в дневния ред, господин председателю. Благодаря. Има ли други възражения към дневния ред в сегашния му вид? Искам да ви напомня, госпожо, че разбира се това е прерогатив на председателя да определи програмата. Това а, беше а, дневен ред, определен от господин Морес и ще има възможност по а, точките по дебатите да а, обсъдим тези проблеми. Въпрос, а, който получихме от. А, по писмото, което получихме. Ако няма други а, предложение, нека да приемем дневния ред. За съжаление, днес тази вечер е на фински, ирландски. Е, е, не, извинете. Значи, аз започнах да се чудя. Има няколко езика, които не са включени. Председателя. Е, изгуби микрофона си. Няма микрофон за председателя. Споменах няколко езици, които не са предвидени тази вечер, за което се извинявам, но всички други езици са на лице. И така. Сега нека първо да, да одобрим протоколите от заседанията на 11 и 12 април. Мога ли да приема, че тази точка е одобрена? Благодаря. И сега веднага преминаваме, дами и господа, към гласуването. Надявам се, че имате в, в готовност картите си за гласуване. И така, първия въпрос. Извинявам се. Картата ми е в пленарната зала. Е, ще ми я донесат. Е, аз ще гласувам, докато ми я донесат с ръка. Аз мисля, че това е много възможно, е, много важно, защото имаме доста сложен списък и ще бъде доста трудно, ако нямате, нямате карта. И сега започваме с гласуването преминаваме към проекто препоръката за сключването на споразумението между Европейския съюз и Република Колумбия за премахването на визите за краткосрочно пребиваване. Докладчик Мария Габриел. Госпожо Габриел, искате ли да кажете няколко думи? Добре. Няма изменения, които да са внесени. Може ли да гласуваме? Режим на гласуване. Все още можете да гласувате. Моля, дайте ми броя на гласувалите. Край на гласуването. Благодаря ви. 44 за, 4 има против, няма въздържали се. Поздравления! Следващото е проекто споразумение е, между Европейския съюз и Република Палао за премахване на визите за краткосрочно пребиваване. Отново докладчика Мария Габриел. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. 44 за, 4 има против, няма въздържали се. Благодаря. И следващото отново е проекто споразумение между Европейския съюз и кралство от Тонга за премасването на визите за краткосрочно пребиваване. Отново докладчика Мария Габриел. Режим на гласуване. Край на гласуването. 45 за, 4 против няма въздържали се. така, госпожи и господа, сега споразумение за контрол, контрол върху придобаването на предбиването и притежаването на оръжие. Докладчик е господин Валеро. Иска ли господин Валеро да вземе думата? Можем да продължим с гласуването. Имате списъците за гласуване. И така, сега по гласуването първо изменения 26, 27, 29, 30 и 32, които ще гласуваме заедно. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. 10 за, 41 против, няма въздържали се, отхвърля се. Член първи, из, алинея първа, изменение 92. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърля се с 33, 18 на 33. с измерение 5. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 46 с 5 е, против. Преминаваме към изменение 95. Тук имаше молба за разделно гласуване. Първата част. Режим на гласуване. Извинявайте. Компромис 5 беше прият. Сега това по изменение 95, което е в две части. Първата част пада, ако се приеме компромисно изменение 5. Гласуваме само втората част с Member State Shall и така нататък. Моля ви, гласуваме по втората част на изменение 95. Край на гласуването. Отхвърля се. След това имаме изменение 101. Режим на гласуване. 101. 101. Е Хайде, моля ви. Край на гласуването. Приема се с 50 гласа 0 против. След това изменение 4. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме изменение 102, режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. След изменение 5, режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Две идентични изменения 103 и 104. Режим на гласуване по двете. Край на гласуването. Приеме се. Изменение 105 пада. При това положение преминаваме на 106. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към изменение 6. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 107. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Мисля обаче, че трябва да гласуваме 108. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се с малко. 109 е изтеглено. Преминаваме към 110. Край на гласуването. Приема се. След това има две идентични изменения 111 и 112. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 113. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 115. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 116. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се с малко преднина. Следващото, което гласуваме, режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 118. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 119. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 120. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Следва компромисно изменение 6 в две части. Първата част гласуваме първата част, режим на гласуване. Край на гласуването. Приеме се. Втората част на компромис 6. Край на гласуването. И втората част се отхвърля. Следващото е изменение 8. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приеме се. Изменение 129. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приеме се. 128. Режим на гласуване. Край на гласуването. С малко се приема. 127. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Е, е, един, еднакви изменения 9, 131 и 132. Гласуваме. Край на гласуването. тук има някаква техническа грешка. Добре, гласуваме отново. 131, 9 и 132 идентични. Моля, гласувайте отново. Три идентични изменения. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към изменение 135. Режим на гласуване. Всъщност трябва да рестартираме. 135. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 136. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 137. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 138. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се 139. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 140. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 141. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 142. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 143. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 143 това а, а, изменение 10 по време се председателя, режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Член 1. Изменение 144. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 145. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Имаме две идентични изменения 146 и 147. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 148. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 149. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 150. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 151. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 154. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. И така, преминаваме към изменения 152, 153 и 155, идентични. Гласуваме ги заедно. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 156. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 158. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Следва изменение 159. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Следва 160 е следващото, което ще гласуваме. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 161. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 162, разделено гласуване. Гласуваме първата част. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се. Втората част сега. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 8. А, тук се иска поименно гласуване. Режим на гласуване. ЕНП иска поименно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към изменение 163-164. Те са идентични. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Следващите падат. И преминаваме към 172 е следващото. 172. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 173. Начало на гласуването. Vote is... Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис 9. Начало на гласуването. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 175, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се, което означава, че преминаваме на Компромис 11. Начално гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 12. Начално гласуване. В две части. Три части. Добре. Гласуваме първата част. Начало на гласуването по първа част на компромисно изменение 12. Vote closed. Край на гласуването. Приема се втора част. Начало на гласуването. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега трета част. Начало на гласуването. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 199 amendment. Vote is open. Изменение 199. Край на гласуването. Приема се. Изменение 200. Начало на гласуването. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 201. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега имаме 3, не 4 идентични изменения. 202, 203, 204, 205. Гласуваме генблок. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 208. Начало на гласуването. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. С много малка разлика. Искате да проверим, така ли? Заповядайте, госпожо Зипел. Не, не искам да проверим. А Ана Гомеш не разполага с картата си, така че бройте нейния глас. Ако резултат е 23 на 23, тогава председателят. Ако уведомите председателя, че не разполагате с картата си, бихме могли да вземем предвид гласа ви. Yes, but I haven't been able to. Okay. We can put... Gomez, we want to move on. Госпожо Гомеш, искаме да продължим с гласуването. Няма да променим резултата на гласуването. Смятам, че така е редно, но разбрах какво искате да кажете. Преминаваме към изменение 209, начало на гласуването. 209. Okay, vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 210. Vote is closed. Will... Край на гласуването. Отхвърля се. Изменени 17. Начало на гласуването. That is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 211 е следващото изменение, начало на гласуването. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 212. Yes. 200. Изменение 212. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 213. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 214. Начало на гласуването. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 215. Начало на гласуването. The vote is... Край на гласуването. Приема се. 216. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 217. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 18. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 219. Начало на гласуването. The vote is... Край на гласуването. Приема се. 218. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 220. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 221. Начало на гласуването. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 223. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 225. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 226. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 21 и 228. 21 и 228 са идентични. Гласуваме ги заедно. Начало на гласуването. The vote is... Край на гласуването. Приемат се. Преминаваме към изменение 22. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 230. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 231. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 232. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Е НП са внедрили един извънреден член. Следим ви внимателно какво правите тази вечер, е ЕНП. Бихте ли могли да оттеглите представителя си? Добре. Отхвърля се изменението. Сега изменение 233. Начало на гласуването. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 234. Начало на гласуването. Our vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Което означава, че преминаваме към 251. Така ли? Да. Изменение 251. Мисля, че то е следващото. Изменение 251. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Няколко идентични изменения. 252, 253, 254, 255 и 256. Гласуваме ги заедно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 23. Начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение 24. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Няколко идентични изменения 257 и 259. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се. Ако не греша, гласуваме изменение 258. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. So we need to have 260. 260, the vote is open. Изменение 260. Край на гласуването. Приема се. 261. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 262. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме изменение 263, 264, и 265. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Още няколко идентични изменения. 266 и 267. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се. Отново 268 и 269. Две идентични изменения. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 25. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се. Преминаваме към позоваванията и съображенията. Изменение 28. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. е 31. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 33. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 34. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Две идентични изменения, 35 и 36, начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 37, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение първо. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 38. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 39. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 1. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 47 заедно с 48, 49, 50, 51, 52. Да продължавам ли? 53, 54. 4, да, до 54. Идентични изменения, начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 55, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 58. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 59. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 60. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 61. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 62. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 63. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 3 и разделно гласуване. Първа част от компромисно изменение 3, начало на гласуването. Отхвърля се. Втората част на компромисно изменение 3. Край на Отхвърля се. Шестдесет и четири, шестдесет и пет, шестдесет и шест, шестдесет и седем и шестдесет и осем са идентични изменения, но ще трябва да ги гласуваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 72. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 73. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 74. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 75. Край на гласуването. Приема се. 76. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 80. Начало на гласуването. Vote closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 77, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 83 и 85. Гласуваме ги заедно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 86. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 84. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 87. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Съображение 14. Изменение 88, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 89. Край на гласуването. Приема се. Изменение 90. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 91. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме така изменения текст. Начало на гласуването. Край на гласуването.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 Uh, и така продължаваме с следващата точка от дневния ред, за да не закъсняваме. Имаме още теми за обсъждане. Right. too noisy, isn't it? Right. Could those of you who want to have... Много моля, онези, които искат да си говорят за каквото и да е, което не е в мандата на тази комисия, да излязат. Онези, които искат да участват в дискусиите по дневния ред, да седнат и да продължим работа. И така, така или иначе продължавам, независимо дали забелязахте това, което казах или не. Следващата точка от дневния ред е обмен на информация за граждани от трети страни и Европейската система на регистри за съдимост, ЕКРИС. Аз съм докладчик по тази тема. Ще разглеждаме изменения. Този проект от доклада бе представен в комисията на 7 април. 41 изменения бяха подадени към него, така че сега можем да поговорим по темата. А, или вие да поговорите с мен, това ще е чудесно. А, аз първо ще кажа няколко думи, ако ми позволите, и след това ще дам думата на другите експерти. Ще се опитам да бъда кратък. Първо искам да благодаря на докладчиците в Сянка, за измененията. Мисля, че ще постигнем споразумение по тях, тъй като становищата ни не се разминават много. Докладът, както знаете, е техническа корекция на една вече съществуваща система, така че системата ECRIS да заработи по-добре. Така граждани от трети страни, които вече са осъден, осъдени да бъдат приравнени към нашите граждани в очите на съдебната система. Така ще има повече сигурност в Европейския съюз. Имаше изменения, които ми харесаха, свързани за използване на ЕКРИС за проверка на лица, които работят с деца и с уязвими лица. Добре е това да се използва и за граждани на трети страни. Има изменения, които се занимават с това, с което аз се занимах, т.е. умяна на информация между държавите членки за информация, получена от трети страни, за граждани на трети страни, за това дали те са били осъдени преди или не. Знам, че понякога тази информация трудно може да се споделя и понякога трети страни пречат на държавите членки да обменят такава информация, но ние не искаме задължителност на тези проверки, искаме там, където е възможно, тази информация да бъде споделена задължително, за да има повече сигурност в Европейския съюз. Мога да подкрепя голямата част от измененията, подадени от НП. За съжаление обаче, не мога да подкрепя искането за централизирана база данни. Смятам, че трябва много да се внимава, когато се говори за европейски бази данни от централизиран вид, които да решат всичките ни проблеми със сигурността. Не, трябва да се мисли за пропорционалността и за основните права при такива централизирани бази данни. И според мен този филтър, който е заложен, е много по-пропорционален. Той отразява също решението на съда за съхранението на данните. Утре ще заседаваме, за да постигнем, надявам се, компромиси по различните изменения и се надявам да можем да гласуваме на 30 май. Това исках да кажа аз и сега се обръщам към докладчиците в сянка с молба да кажат своето становище. Започвам с господин Саки. Um, very shortly, thank you very much, dear colleague, for the... Благодаря за сътрудничеството. От гледна точка на НП, компромисите, които искате, са приемливи. Надявам се да изготвим един сериозен документ, близко бъдеще. НП подкрепя вашите препоръки. Благодаря. Two, um... Много благодаря. Няколко докладчици в сянка отсъстват тази вечер. Не зная дали някой ще говори от тяхно име. Следващият оратор е госпожа Хед. Не, госпожа Зипел. Заповядайте. Благодаря. Искам да се извиня, че нашия докладчик Сянка Анахед отсъства. Тя благодари на докладчика за доброто сътрудничество до момента. За момента обаче има е, известно разминаване на становища. Социалистите и демократите гледат скептично на възможността да се добавят решения от трети страни към системата ЕКРИС. За нашата група това е въпрос на правна сигурност. Основното ни притеснение е, че няма гаранция, че информацията е коректна и ако не е коректна, как ще бъде поправена. Според нас няма нужда да се добавя информация за неосъдени членове на семейството към системата ЕКРИС. И не на последно място искаме да избегнем дискриминация между гражданите на Европейския съюз, които имат само една националност, и европейски граждани, които имат националност и на трета страна, освен на държава членка. Затова заличихме част от първоначалното предложение. Други политически групи имат същите притеснения и 50-то изменение на Албрехт не можем да го подкрепим. Благодаря. Шана Софи Интервал. Софи Интвелт. Благодаря. Аз нямам какво толкова да добавя към казаното от Биргит Зипел. Вие коментирахте измененията на НП. Виждам, че едно от малките ни изменения също е включено в компромисите. За другите изменения какво мислите? Не трябва да се прави дискриминация между граждани на Съюза. И много е важно да има включване на родители на осъдени лица, всъщност да не бъдат включвани те. Има и други изменения. Подкрепяме целта на предложението, но тези въпроси са важни за нас и искам да чуя вашето становище. Благодаря. Заседанието ни е утре. Ще минем през тях подробно и ще обясня подхода. Мисля, че е по-добре утре да подходим към по-подробно, защото нямаме много време. Малко по-късно може да каже нещо. Господин Де Йонг, дали е тук? Um, no. and, and, uh, Ян Albrecht? Ян Албрехт, като че ли също го няма. Would anyone be някой ще говори ли от тяхно име? така ли, иначе заседание имаме утре, така че няма проблем. да, благодаря, господин председател. Току-що дойдох. Аз не бях информиран и тъй като ще обсъждаме този въпрос утре, е, ще предлагам да го включим утре в дневния ред. Благодаря. Кой друг иска да се изкаже? От социалистите демократите, госпожа Валио. Вместо Ян мога да се изкажа, тъй като разполагам с бележките му. Измененията искат да повишат стандартите за съхранение на данните на лица от трети страни. Не трябва да има дискриминация а, на лица. Това са 45-то и 50-то изменение. Лица от трети страни трябва да получават сертификат за съдимост, който да е чист. Изменение 52. Това може да бъде много полезно при назначаване. Ян държи на 36-то изменение, който разделя категориите данни на две задължителни данни и факултативни данни. Така ще се хармонизират данните на европейските граждани и третите страни. Не може да има по-стрикни съхранителни задължения за трети страни, отколкото за гражданите. Има и няколко спорни въпроса с членовете на семейството. Те трябва да бъдат факултативни също. Притесняват ни 4А и 4Б също. Там има дискриминация срещу лица с двойно гражданство. Ако си двоен гражданин на Съюза и на трета страна, Съюзът те третира като гражданин на третата страна. Това създава дискриминация срещу лицата с две националности. Thank you very much indeed. Thank you. Um, I, I, I think in... view... Благодаря. Имайки предвид, че нямаме време, а утре имаме заседание. I think otherwise we will...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

се осигурява за реадмисията на граждани трети страни.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 и условия.